Пен Председателят. Дами и панове, дени zasedání покрачуе. Дами и господа, нека да продължим с заседанието днес след обед. Протоколите от вчера и приятите текстове са на разположение. Имате ли коментари, забележки? Не. Тогава обявяваме протоколите за приети. И нека да преминем към дневния ред дебати за нарушение на човешките права, демокрацията и правовата държава. Един час горе-долу отделен за тази тема. Първо, е положението с човешките права с, в Иран, масови екзекуции и неодавнашната смърт на блогъра Сатар Бехещи. Давам дума да, да първо на е, автора, господин Румева и Роеда. Положението с човешките права в Иран непрекъснато се влушават. Има измъчвания, насилие, има документирани случаи на насилие в е, затворите. На 30 октомври е бил е, арестуван блогера Сатар Бехещи. Много от неговите вещи са били конфискувани, включително и компютрите му. Семейството му е, се е опитал да, да получи информация за това къде се намира. Той и до 6 ноември всъщност не е имало никаква информация – тогава едва е било съобщено на семейството му, че Сатар Бахещи е починал, без да се дават подробности. Ние призоваваме да се разследват всички обстоятелства, свързани с смъртта на господин Бехещи и да се накажат виновните. Също така да се признае правото на семейството да се запознае с всички обстоятелства около смъртта му. На 22 октомври са били екзекутирани също 10 иранци без в обвинения за трафик с наркотици, но не е имало никакъв процес. Това се случва в момента с много други задържани. Ние призоваваме иранските власти първо да се въздържат от е, мъчение срещу затворниците и да се им се предоставя регулярно достъп до е, адвокати и медицинско обслужване, ако е необходимо. Да не забравяме, че Иран са подписали Международния конвент за граждани и политически свободи. Сега давам думата на господин Пашка за една минута. Благодаря, господин председател, господин комисар. Всички ние знаем, че иранският режим не изпълнява международните си отговорности – Правата на човека в Иран продължават да се нарушават. Информационните агенции не си позволяват критики към режима. Режимът измъчва затворници, държи ги в затвора тайните служби продължават да злоупотребяват с властта си и Сатар Бехещи и неговата смърт е един пример за това. Бе обещано, че ще има разследване, но действителността е такава, че много членове на иранската опозиция все още са в затвора. Трябва да се наложат санкции, за да може подобни репресии да не продължат. Благодаря. Госпожа Декайзер, минута и половина. Благодаря, господин председателю. Мога да разбера много неща в Иран и може да се каже, да, ето, е, една страна, с която трябва да се преговаря можем да разберем идеята а, за а, разоръжаване, ядрено, но не разбирам а, жестокостта на режима по отношение правата на човека. А, Значително е увеличаването на броя на смъртните наказания. Този блогер загива при странни обстоятелства в затвора. Тази година е, нашите е, призиви във връзка с е, наградата Сахаров останаха без последствие. Ние искаме да им протегнем ръка, но отправям призив за правата на човека. Няма никога да бъда в състояние да разбера нищо друго до край, ако не отворим тази глава. Има двама кандидати Жафар Панаи и Сото Дей, които са номинирани за наградата Сахаров. Ние не сме издигнали тези кандидатури за да се противопоставим на Иран, а защото за нас правата на човека нещо означават. Благодаря. Сега за една минута господин Стивенсън. Благодаря, господин председателю. Господин председателю, фашистският режим в Иран използва димната завеса на газа, за да ускори и увеличи броя на екзекуциите, които се извършват в тази страна. Над 80 души са екзекутирани през последните 10 дни, но те се добавят към 120 хиляди екзекутирани през последните 5 години, много от тях е, поддръжници на опозицията. Ето том, един том, господин е, председателю. Е, първият том с два, имената на 20 000 екзекутирани от опозицията от страна на е, фашистския режим в Иран. Това е невероятно. И е невероятно, че миналия месец нашия парламент се опита да изпрати делегация за приятелство, е, да посети тези убийци. Единствената причина. Е, поради която делегацията не е замина, беше е, е, това, че ние сме номинирали е, господин Сотодей за наградата Сахаров и след това последва гладна стачка. Никога не трябва да протягаме тази ръка към този фашистски режим. Благодаря сега госпожа Айсай. Господин комисар, правителството в Иран в момента нарушава човешките права, нарушава основните права на гражданите на своята страна. И тук не става дума единствено за това, което се случва в страната и което ни тревожи, но също така и конкретния случай на господин Сатар Бехещи, който е починал в затвора. Международната общност констатира и счита, че правителството е отговорно за тази смърт. Този случай ни показва колко е тежко положението с човешките права в Иран. А в по-общ контекст – режимът допринася за все по-отежняващото се положение в Близкият изток. Правителството продължава със своята ядрена програма. Напълно е, реално е те да отправят заплахи за унищожение към Израел – Хизбола бива въоръжавана. Ирак е подложен на натиск. Опозицията в е, Иран се изнася на територията на Ирак. Смятам, че госпожа Аштан трябва много ясно да се произнесе против е, това, което се случва, трябва да се настоява иранското правителство да спази своята отговорност. Господин Пол Мърфи. Смъртта на господин Бехащи е след измъчвания, след арест за дейност против националната сигурност, поне така се твърди, това не е единичен случай. Според Human Rights Watch поне 15 души задържани са е, починали заради е, пренабрегване на необходимостта от медицинско обслужване. Има също така и много активисти, които са били е, екзекутирани, като общо цифрата възлиза на 660 души за 2011 година. Репресиите, насилието трябва да бъдат прекратени, но те не могат да бъдат пък претекст за военни действия срещу Иран защото а, е, движението против а, е, войната трябва да издигне призив да се подкрепят а, е, народа в Иран, да се подкрепят политическите затворници в тяхната борба за отхвърляне на режима. За два минути госпожа Юланд. Благодаря, господин председател, господин комисар. На 22 октомври Сатар Башети е написа в своя блог следното. Присъдите, екзекуциите, които се провеждат, нямат нищо общо с а, правосъдието. Целта им е да се тероризират хората, никой да не се оплаква. Това беше краят на цитата. Много скоро след това той бе арестуван, бе измъчван и почина в затвора по данни, е, които са дадени на 3 ноември. Няма никакви официални обяснения, но има сериозни предположения, че той е починал вследствие на измъчване. Е, изключително безпокоителни са тези събития в Иран и е необходимо да се настои много твърдо Иран да влезе отново в диалога за правата на човека и тук искам да изразя своите съболезнования на семейството на Сатар Башети и на всички останали жертви на резума. За съжаление, много често обсъждаме Иран тук в парламента, но без резултат. Благодаря много. Сега преминаваме към ораторите, говорещи от името на политическите групи. Господин Посълт. Благодаря, господин председател. След инициативата на Международното общество за правата на човека е, е, трябва да е, се спомене ситуацията на един от най-известните журналисти в Иран, който е в затвора, е, хвърлен там по същата причина поради която е бил хвърлен затвора и блогъра, за който говорим днес, сме по същата причина, преди която се преследват спечелилите наградата Сахаров. Хора, направили единственото нарушение да използват а, правото си на свобода на словото. Иран не заслужава да бъде третиран като нормална държава, ако не защитава основни човешки права. Иран е една от най-старите цивилизации, една от най-старите държави. Но в такъв случай това означава, че трябва да се държи като такава, че трябва да се бори за правата на човек и да не преследва хората, които а, не правят нищо повече от това да изразяват своето мнение, господин Куташ. Благодаря, господин председател. Сатар Бехещи е само един още пример е, за човек изгубил свободата си. Е, Той се бореше за е, гражданско общество, вдъхновено от свободата и бе посечен жестоко. Известно време още няма да има гражданско общество в Иран. Няма да има парламентарна борба за отстояване на правата на човека. Трябва да започне независимо разследване на начина по който е загинал е, господин Бехещи в затвора и семейството му да получи резултатите от това разследване. Е, е, ние трябва да използваме номинацията на Насрина Сотодех и на Джафар Панахи за наградата Сахаров и да въздействаме върху Иран. Благодаря, господин Войчеховски. Благодаря, господин председател, Не за пръв път критикуваме Иран за провежданите екзекуции но а, ако не предприемем сериозни действия, режимът ще продължи да го прави. Не бива някои неща да се забравят. През 1988 година, когато министър-председател беше Мусаби, 30 000 политически затворници хладнокръвно бяха унищожени за по-малко от 3 месеца повечето от тях бяха от основната опозиционна организация. Това е едно от най-тежките престъпления на съвременната история, което все още не е отнесено пред никой международен трибунал. Искам също да припомня трудното положение, в което се намира кюртското население. Поне 23 са политическите затворници кюрди, които очакват смъртно наказание. Али Шафари, Хусанка Зафари, Белхос Ангани и господин Мурати. Време е да предприемем действия. Незабавно трябва да спрем всякакви търговски контакти с Иран и да въведем пълноценни санкции, така че режимът да разбере, че високо, ще плати висока цена за нарушенията на правата на човека. Благодаря за една минута, госпожа Вержия. Мерси, месье. Благодаря, господин председател. Ако добре броя, това е вече седмата резолюция по спешност за Иран. Действително, е, положението с правата на човека е драматично там и той оглавява списъка на нарушенията, свързани с е, е, тези нарушения. Много е екзекуции, 28 само от октомври насам. Над 1000 осъдени на Сринсото е, която получи или на която бе присъдена на Карадата Сахаров, в момента е в гладна стачка. И не мога да не се запитам за какво служат нашите резолюции. Екзекуциите не престават, напротив, увеличили са се четирикратно последната година. Няма ли да бъдем по-полезни, ако употребяваме енергията си за решаване на други теми? Ние не сме тук само за да си утешаваме съвестта с подобни дейности. Благодаря, господин Палечкис. Благодаря. Положението с човешките права в Иран рязко се взлушава, особено в последните години и месеци. Няма прозрачност. Виждаме какво се случи с ареста и смъртта на 35-годишния блогър Сатар Бехещи. Очевидно, Иран нарушава международното споразумение за граждански и политически права екзекуцията на много ирански граждани, които, която вероятно е, се е провела без справедлив е, процес. Отношението към е, адвокат Сотоде, която е лауреат на наградата Сахаров, също потвърждава това. Призоваваме Иран да спазва човешките права, да наложи мораториум незабавно върху смъртното наказание. Благодаря. Една минута, господин Танов. Господин председател, с голямо безпокойство следим вече много години положението с правата на човека, а и политическото положение в Иран, които продължават да се влушават все повече и повече. Иранският режим е виновен за най-ужасяващите нарушения на основни права на човека. Стотици, стотици души са осъдени на смърт без справедлив процес. Упражнява се е, насилие върху жени, балуки, бахаи, кюрди и други са потискани и политическите, политическата опозиция се премазва. Сатар Бахащи е поредното прес... и неговата смърт, това е послед... поредното престъпление, което не трябва да остане безнаказано. На градата Сахаров отиде на назринството Дехижа в Арбанахи, защото трябваше да се окаже ново дипломатическо е, дипломатически натиск върху иранското правителство, за да спрат тези безумни е, преследвания на гражданите на Иран. Благодаря. Е, по, за спонтанните изказвания има много желащи да се изкажат, така че ако говорите по-кратко, ще мога да дам думата на всички. Госпожа Бауер. SVC, Иран. Благодаря, господин председателю. Както виждаме, Иран е, превръща екзекуцията на хора в промишленост. Струва ми се, че историята с Сатар Бехещи е доста ясно доказателство за това. Нека цитирам нещо от неговия блог. Вчера ме заплашиха, че ще кажат на майка ми, че скоро ще трябва да надене черния траур. Ще ви затворим устата, ние правим каквото искаме, нищо не трябва да казвате на никого, иначе просто ще бъдете обесени. Денонощните е, обаждания с заплахи не престават. Макар и в Иран, аз не мога да остана мълчалив пред тази трагедия. За съжаление, днес трябва да отдадем почет на тези политически затворници, конкретно на господин Бехещи, да изразим съболезнованията си към неговото семейство, но се нуждаем и от нещо повече, да предприемем действие. Благодаря, господин Соник, за една минута. Благодаря. Нашата резолюция между другото, е насочена и към гражданите на Иран. Е, това е ясен сигнал от сърцето на Европейския съюз към целия свят, че нас не интересува ставащото в Иран. Тя също дава надежда, че свободата, правата на гражданите е, ще бъдат е, в крайна сметка достояние на гражданите на Иран. Искам да кажа на колегите от Франция, че в продължение на много години в тази и в други зали на Европейския парламент са приемани резолюции е, за е, свободата и правата на човека в Централна и Източна Европа. И накрая стената се срути. Така че не бива да отстъпваме. Е, трябва да сме уверени, че има смисъл да се реагира. Само така ще помогнем. Благодаря, госпожа Бурмай. Колеги, ние следвахме изборите в Иран, но от тогава насам положението на човешките права се влушава. Все повече политически затворници, все повече екзекуции, няма справедлив процес, измъчвания. Това са ред примери за нарушаването на човешките права. Неодавнашната смърт на Сатар Бахещи отново ни напомня колко тежко е положението. Ние трябва категорично да осъдим тези случаи, а трябва също така да потърсим един продуктивен диалог с иранските власти, като вървиме в разговорите с тях на две нива. Не следва да се нарушават правата на гражданите. Трябва да търсиме нови инструменти, като примерно е, програмата за демокрация и човешки права. Изключително е важно да предприемем нещо, за да можем да търсиме и реални резултати. Господин Мигалски, една минута. Госпожа Вержият, с която аз почти винаги не съм съгласен, този път беше права. Тя каза, че трябва да не сме доволни от себе си, защото приемаме резолюции, но от това не следва нищо. Ние имаме дълг като евродепутати от друга страна да приемаме подобни декларации, защото светът се интересува от това, което се случва включително и в Иран. Заплахата там е двойна. Първо има вътрешно напрежение, вътрешни заплаха към гражданите на страната, режима не спазва правилата им, но там съществува и друг проблем. Иран е заплаха и за външния свят. Не бива да забравяме това. И когато се борим за правата на иранския народ, ние реално се борим за правата на всички народи да живеят мирно. Господин Бреда, една минута. Decesul recent al bloggerului iranian Satar Behesh Скорошната смърт на блогъра Сатър Бехещи е емблематична за трагичното положение в страната. Тук в Европейския парламент многократно сме осъждали нарушенията на правата на човека в Иран. И а, действително има и журналисти, блогъри, а, хора на изкуството а, и много други, които непрекъснато са подлагани под натиски, преследвания от страна на правителството, обявявани за врагове на Иран. Сътър Бехещи беше достатъчно смел, за да каже нещата такива, каквито са за случващото се в затворите и в правосъдието в Иран. И неговата смърт доказва неговите твърдения. Трябва да не остане тя безнаказана. Ние в НП подкрепяме подкрепихме давната наградата Сахаров на, на зринството Техи Джафар Панахи. Благодаря една минута госпожа Крецо. Господин председател, господин комисар, смъртта на блогъра Сатар Бехещи е шокираща поради самия факт, че до нея се е стигнало само защото той по мирен път е изразил своето мнение в един блог. Много са случаите, които твърдо сме осъждали. Много са безумните престъпления в Иран. И това е поредното от тях. Призоваваме властите в Иран да направят разследвания за да се установи кой е отговорен за тези преследвания срещу свободата на славото. Трябва да се сложи край на осъждането на малолетни и на смърт. Крайно време е, е Иран да започне да зачита правата на своите граждани. Господин Кели, една минута. Господин Кели, благодаря. Не за пръв път, а страхувам се не и за последен, обсъждаме отново страшното положение в Иран. Това е страна управлявана не само от диктатори, а от нещо, което честно може да бъде наречено зверове. Те не зачитат международното право и не зачитат собствения си народ. А, арестуват гражданите си абсолютно произволно, когато те не са съгласни с управлението. Трябва гражданите да казват само да и да. Инак са в истинска опасност. И много показателен е случай с господин Бехещи. Арестуван, изтезаван, убит. А на семейството му се казва, елата си го вземете трябва вече международната общност да е, взема твърда позиция спрямо Иран, да наложи международни санкции, така че да принуди режима поне да зачита основните права и международното право. Господин Репо, една минута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 полицейската политика а, в киберпространството, пълния контрол а, а, върху ставащото в интернет изисква да се изпрати твърдо послание към режима в Иран, че хората повече не могат да бъдат просто изтезавани и убивани. Необходимо е всички, които са извършили такива престъпления, да бъдат преследвани и осъдени. И също така трябва да се налагат твърди санкции. Госпожа Басеско. Благодаря. Свободата на израз е основен признак на демокрация. И за това, това, което се случва с иранския блогър е много обезпокоително. Той е арестуван, той е убит в много подозрителни обстоятелства, единствено защото демократично е изразил мнението си. Подобни практики трябва да бъдат е, осъждани с всички възможни средства. Европейския съюз стои зад основните човешки права и трябва да упражни натиск върху иранските власти. Политическите затворници трябва да бъдат незабавно освободени. Насилието над религиозни младсинства трябва да бъде прекратено лауреатите на наградата Сахаров би трябвало да могат да получат наградата си през декември в нашия парламент. Ако Иран иска да бъде уважаван, той трябва да спазва и международните споразумения за човешки и граждански права. Последно, господин Чернецки. Господин председател, господин комисар, дами и господа, аз също съм възмутен от тази екзекуция – 22 октомври до 30 ноември до 14 ноември са екзекутирани 30 души. Стотици са екзекуциите от 2011 година. А ние искаме да изпратиме делегация за дружба в Иран. Това е недопустимо. Повечето от е, екзекутираните политически затворници са били членове на организация, която работи за демократични промени от 30 години. Членове на опозицията са е, осъдени на смърт. Изреждат се няколко имена. Благодаря. Сега давам думата на господин комисар Рем, за, Ре, Оли Рен за заключителни думи. Президент, е, благодаря, господин председател. Уважаеми дами и господа депутати, много ви благодаря за изразените позиции днес. Европейския съюз наистина е силно безпокоен за влушаването на правата на човека в Иран продължаващото преследване на политически опоненти на властта, на защитници на правата на човека, на журналисти, на хора на изкуството, на блогъри, на ж... адвокати, на жени, на малцинствени групи е сериозен проблем. Европейският парламент играе много важна роля а, при, за осъждането на случващото се в Иран. Наградата Сахаров тази година отиде към двама водещи защитници на правата на човека в Иран. Назрин Сатадех, Сатадех и Джафар Панахи. Адвокат и режисьор. Смъртта на, на Сатар Бехещи в затвора е поредната престъпление срещу правата на човека в Иран. Европейските власти настояват Иран да разследва обстоятелството на смъртта на Сатар Бехещи. И както обяви обявиха властите, а, има започнато разследване и отговорните ще бъдат наказани. Ще следим внимателно развитията. През октомври бяха арестувани множество изтъкнати защитници на правата на човека. Европейския съюз реагира по много начини, включително чрез контакти, дипломатически контакти в Брюксел и други смъртното наказание е особено е, тежък проблем. 338 са потвърждените е, данни за екзекуции тази година. Това потвърждава, че Иран е една от страните, в която най-често се прибягва до смъртното наказание. В допълнение на това има много често публични екзекуции и масови екзекуции в Иран. Европейския съюз застава твърдо против смъртното наказание и многократно осъжда екзекуциите в Иран. Върховният представител и заместник председател Катрин Аштън на 23 октомври осъди екзекуцията на 10 иранци, обвинени в контрабанда. Европейския съюз продължава да осъжда и преследванията срещу етнически и религиозни малцинства, въпреки конституционните гаранции за равенство. Тези малцинства са подлагани на всякакви видове преследвания. Използваме всички възможни средства, за да увеличим информираността и да призовем Иран да спази принципите на равното третиране. 78 са хората, които в момента са включени в Европейския списък за санкции срещу лица, свързани с нарушение на правата на човека в Иран. Списък, който редовно се актуализира. Европейския съюз напълно подкрепя ролята на Европейски специален докладчик за Иран – и призвава Иран да улесни неговото посещение на страната. Благодаря много, господин комисар. Дами и господа, благодаря ви много, че се изказахте по тази тема. Получил съм 7. Проектор